gentlemen, please take your seat. Моля, заемете местата си. I welcome our chief election observation. Добре дошъл на ръководителя на мисията на наблюдателите на изборите. Йо Лайнен е винаги главен наблюдател на избори в кралства. Трябва да ти кажа, Йо, че се срещнах с краля и кралицата и говорихме за мирната награда Вестфалия с крал Абдула. Раздадени са много мирни награди. 1648 година им, имаше мир и сега виждам аналогия с това, което се случва в Близкия изток. Едно време са били протестанти католици – Всъщност това е било заточната война между Париж, Виена и Стокхолм. А сега Рият, Техеран и може би Анкар. Нещата не са се променили, кой знае колко. И така, мирът от Вестфалия от 1648 година е идея, която трябва да дадем на страните от региона. Германия загуби половината от населението си в резултат на тази 30 годишна война. Същото наблюдаваме сега, като погледнем Мосо, Алепо, Благодаря ви. В тази делегация участва колегите после Белда, Матиас и Делунде. Изборите бяха на 20 септември. Повечето места бяха в парламента бяха запазени от лоялните роялисти. Йо, заповядай да ни разкажеш. Мария Габриел, също, която ръководеше делегацията. Йо има думата. Благодаря, Елмар. Много се зарадвах, че кралят и жена му получиха наградата, тъй като кралят насърчава мирния процес в Йордания. Страна в регион, в който има множество конфликти. И Йордания по някакъв начин успява да остане остров на мира и стабилността. Парламентарните избори на 20 септември бяха част от процес на реформа, който има подкрепата на Европейския съюз и други международни организации. Много е хубаво това, че Европейския съюз изпрати мисия за наблюдение на изборите. Екипът беше чудесен. Той състоеше от представители на службата за външна дейност и на парламента от началото на кампанията до края на изборите. Ние работихме заедно. Тези към Извършва се промяна в законодателния процес. Беше избран нов закон за избор на депутати. И също така има закон за политическите партии. По време на предишните избори се гласуваше за личности. Идеята сега беше да има листи, от които да се избира с преференциален вод. Избирателната комисия беше добре подготвена и тя добре се справи с задачата си. Преди това бяхме в Габон с Мария Габриел. Тя беше главен наблюдател, аз бях ръководител на делегацията. Ако направим сравнение между изборите на двете места, в Йордания всичко беше направено както трябва. Регистрацията на избирателите беше извършена своевременно и организацията беше много добра. Предизборната кампания премина спокойно. Имаше някои дребни нарушения. Но те не повлияха върху резултатите. Предизборната кампания в Йордания е различна от това, което ние познаваме. Няма големи митинги Канят се избиратели в по-малки по-малки прояви и кандидатите се опитват да ги убедят да гласуват за тях. Този път имаше пасивна избирателна система, при която всеки гражданин имаше право да гласува. Това, беше, това е различно от предишните избори, при които имаше активна система, при която всеки трябваше да се регистрира. И с промяната в системата броят на избирателите се увеличи с 80%. Това повлияе върху резултатът, който е 36% избирателна активност. 200 хиляди гласуваха повече в сравнение с 2013 година. В известен смисъл това беше успех – 36% от населението говори за а, известна отчужденост между системата и гражданите. И е особено жалко това, че младите не гласуваха Йордания. А, е млад, е страна, в която 70% от населението е под 30 години, младите не отидаха да гласуват, тъй като изпитват недоверие. Недоверие относно качествата на депутатите и дали ще си вършат работата. Хубавото на тези избори е, че нямаше бойкот от никоя партия. Имаше 50 регистрирани политически партии, 39 успориха изборите и 11 нямаха кандидати, но подкрепиха процеса. Ислямският фронт не бойкотира, за разлика от 2013 година. Накратко, господин председател, вие споменахте участие в предизборната кампания имаше активно участие на жените, имаше много жени в, а, а, листо, в листите, има квоти за жените и за малцинствата. Women in a parliament of 130 members is still not much and uh, very low so that can be improved. Квотите не са достатъчни. Привличането на младите и на жените е, би трябвало да бъде цел. Е, екипът наблюдатели беше много добър, добре подготвен, професионален. Имаше 36 национални а, системи за наблюдение, това число от САЩ. Имаше различни оплаквания, адресирани към мисията за наблюдатели. Някои се обърнаха и към местните съдилища. Съдилищата, според нас, са, са безпристрастни и произнесаха решенията си своевременно. Бих казал, че изборите в Йордания са допълнителна стъпка към отварянето на страната, към продължаване на процеса на реформи. В препоръките сме отбелязали а, доста а, факти. Медиите не отразяваха предизборната кампания. Те информираха за това, че се провежда предизборна кампания. смятаме, че има частична частична липса на медийна безпристрастност. В селските райони са свръхпредставени, а градските райони са недостатъчно представени. Разпределението на местата не съответства на международните стандарти и няма гарантирано равенство на гласовете. За издигане на кандидат са предвидени рестриктивни процедури за регистрация, свързано и с плащане на такси. В крайна сметка повечето от кандидатите са бизнесмени, представители на планина или пък бивши депутати. Може би това е причината, поради която младите хора са резервирани и не гласуват. Да се надяваме, че ще се извърши реформа. Има още много неща, които могат да бъдат казани. Ще подготвим окончателния си доклад, това е само за информация на членовете. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на Йолайне и екипа му за чудесната работа. Искам да, му, искам да благодаря и за приема, който получихме, когато пристигнахме. Благодаря и на всички колеги от Европейския парламент. Благодаря на тяхната дейност успяхме да проведем успешна мисия. Ще започна с положителното. Трябва да се каже, общите, общите на наблюдения са положителни. Процесът като цяло беше прозрачен и всеобхватен в, и предизборната кампания и гласуването преминаха спокойно, с, с някои изолирани инциденти. Да не забравяме обаче е, някои важни факти в контекста на амбициозната политическа реформа и в, кон, в контекста на регионалната нестабилност и заплаха за сигурността. Ще спра на няколко ключови елемента. Най-напред, мисията се основава на мисията през 2013 година. Препоръките бяха следвани, това трябва да се каже, защото това не е винаги така във всички страни, които посещаваме. По-нататък, това са първите, та първите избори с нов е, и предизборен закон, е, насочен към изграждане на многопартийна система. Видяхме, че е, гласуването беше определено от принадлежността към племена и етническа група и религиозно вероисповедание. В мисля, че има какво да се направи в новата асамблея. Разделението на избирателните райони създава проблем за справедливостта. Някои градски зони са свръхпредставени, а за селските райони са недостатъчно представени. Няколко думи за независимата избирателна комисия. Този път е, избирателната комисия беше добре организирана, прозрачна и остава две предизвикателства. Не публикуваха своите решения за валидираните и невалидирани кандидатури. При отхвърлени кандидатури няма средства за, за, за оплакване. Има информационна система, която дава много положителен сигнал. Привличам вниманието ви върху медиите. Няма пречки през свободата на пресата, но има и самоцензура, която не даде възможност за дебат, така че гласоподавателите да могат да дадат своя глас в съответствие с проекта на кандидатите в рамките на а, обществото. Искам а, да кажа, че по отношение на жените има какво да се прави. Предстои много работа. А, тази Медиите също трябва да се включат е, за увеличаване на квоти на жените кандидати. Що се отнася до младите и тук предстои много работа, за да могат да бъдат те мобилизирани, да бъдат е, мотивирани, да отидат да гласуват. Когато отидахме в е, избирателните секции, бяха видяхме, че са малко а, младежите, които отидаха да гласуват. Това е сериозно предизвикателство. Тези а, младежи а, би трябвало да участват в този избирателен процес. Това са 5-6 важни въпроса за мен. Накрая искам да кажа, че като Европейски съюз трябва да продължим да подкрепяме тези реформи в, както на, по време на изборите, така и между избори. Трябва да се извършва демократичен преход. Въпросите бяха поставени. И мисля, че неща нещата могат да вървят напред в възоснова на взаимно сътрудничество. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за докладите им. Имам два въпроса. Първият е свързан с участието на жените. Спомням си, че по време на предишните избори когато бях наблюдател от името на парламента, жените бяха поканени да гласуват в отделни секции. Спомням си също така, че имаше много добро участие на жените. Това И тук ли е, беше по-висок процента на гласуващите жени, отколкото на мъжете? Освен това, онлайнен а, говори за кампанията. Искам да попитам дали има информация за тези е, избори. Спомням си миналия път на пресконференцията Девид Мартин беше главен наблюдател, аз бях ръководител на делегацията имаше изненада, защото журналистите, които бяха на прес-конференцията, не зададаха нито един въпрос. Това е единствената прес-конференция, на която съм присъствал, на който да няма нито един зададен въпрос. Задачата на журналистите не е само да реагират на нашите думи, но и да задават въпроси. Информирани, информирано ли общественото мнение за това, че на еди коя дата ще има и избори, кандидатурите са такива и такива? Това е. Благодаря. Благодаря. Все пак е било по-добро положението, отколкото преди година и половина в Мексико при вас е имало журналисти без въпроси, а когато ние бяхме в Мексиканския парламент, имаше хора, които имаха въпроси, но ги бяхме виждали между там служителите на парламента, значи ни ги представиха като журналисти, за да не канят журналисти. Мисля, че това беше така върха на политическата ми кариера, тази свобода на словото в Мексико. Има ли други желаящи да вземат думата? Не. в в Мексико се казват, че управляващата партия е перманентна институционална партия. Йолайнен ще отговори сега. Колега Бреда, при, в началото на изборната мисия нещата бяха точно така, както... В началото на пресконференцията беше точно така, както вие казвате. Нямаше журналистически въпроси. Това беше началната пресконференция. Но след като излязоха изборните резултати, имаше повече международни, отколкото местни медии. Също се задаваха въпроси, но недостатъчно. Doch etwas Знаете, че все пак свободата на медиите там се разбира малко по-тясно. Да, действително, жените влизаха да гласуват в отделни а, избирателни кабинки, отделно от мъжете и въпреки това, а, въпреки че имаше милиони и половина граждани, а, от, а, от всички, които гласуваха, 48% бяха жени гласуваха, както казах, в отделни кабинки. Независимата комисия за наблюдение на изборите положи много усилия да информира хората, но медиите трябваше да отразяват много по-широко предизборната кампания. Това констатирахме. Съгласен съм с Мария Габриел, че Европейския съюз трябва да продължава да съпътства а, процесите в Йордания. Това е важна страна. Йордания има 10 пъти повече бежанци на глава от населението, отколкото Германия. И 100 пъти по-малко гражданите протестират. Затова и кралят получи награда за мир, защото това е една от страните приели най-голям брой бежанци. Голяма част от националния бюджет отива именно за това. И въпреки това в предизборната борба почти не се споменаваше такава тема. Благодаря. Колеги, ще започнем след малко. Господин Мак Деван ще председателства заседанието. Той е на път за нас.